на комисията, свързано с пакета на комисията за работни места, растеше инвестиции. Господин Юнкер има думата. Господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми членове на Европейския парламент, обръщам се към този Европейски парламент за пореден път. След един месец ще е коледа. Обаче коледа за вас ще е по-рано, защото аз дойдох тук, за да изпълня моето обещание. Аз съм тук в Европейския парламент, защото това е мястото, където трябва да се случват важните събития. Днес Европа обръща страница в историята си след години на борба за възстановяване на нашата стабилност, за изпълнението на реформи и днес добавяме трета, третия аспект от един омагиосен кръг. Днес ще представим един пакет за инвестиции, защото Европейския съюз има нужда от нови стимули. Инвестиране в Европа. Когато говорим за това, има нужда повече от проекти, средства, инвестиции. Говорим най-вече за хората, за тези, които са безработни. Необходимо е да изпратим послание, към хората на Европейския съюз и към останалата част от света, че Европа отново е на сцената и ам, възнамерява да инвестира в бъдещето. Не трябва да пренебрегваме а, жертвите, които са дадени през последните години, свързани с преодоляването на кризата и свързани с премахването на бариерите, свързано с отварянето на пазарите и справяне с всички проблеми, които възпрепятстват развитието на нашата економика. Но това не е достатъчно, за да ем, има растеж. Необходимо е да, да се извършват реформи, да има преструктуриране на социалния пазар и в нашите економики. Необходимо е да се възстанови доверието в публичните финанси. И сега, за да разкъсаме този магиосен кръг, необходимо е да насърчим инвестициите. Ще представим днес инвестиционен план. За първи път Европейската комисия представя три основни компонента, свързани с бъдещия успех. Те са групирани в едно просто послание, а именно, че Европа може да предложи нещо и на своето бъдеще поколение, и на останалата част от света проект, свързан с създаването на работни места, насърчаване на инвестициите и създаване на растеж. Ние сме изправени пред сериозни пречки, свързани с инвестициите. Когато говорим с инвеститорите, те всички са на едно мнение, че Европейския съюз е едно привлекателно място за инвестиране, но цифрите казват нещо друго нивата на инвестициите в Европейския съюз са паднали ем, по 370 милиарда евро, което е дъното ем, от началото до сега. Защо е така? Защото на инвеститорите им липсва доверие в Европейския съюз. Ние сме изправени пред един парадокс. Въпреки че има средства в корпоративните сметки, а, някакси тези средства не се използват. Публичните средства не достигат. Съдлъжнявато е стигнало от 60 до 90% от БВП и то само за няколко години. Публичните разходи са почти 50% от БВП на ЕСА. Това, което е необходимо е по интелигентен начин да се използват публичните средства, да бъдат инвестирани. Публичните средства трябва да бъдат използвани по най-добър начин, така че да са в услуга на а, хората, а не в услуга на дълга. Днес а, ние представяме нашият план и, а, и в центъра на вниманието ни е реалната економика. Не е, говорим тук за економически, идеологически или политически борби. Необходимо е да има политически и економически консенсус, така че е, нещата да потръгнат отново. Имаме нужда така наречените свежи пари, но това, от което имаме нужда и е от ново начало, и от нови инвестиции. Имаме нужда от нещо повече от само ам, дългове. Европейският съюз работи върху балансирани проекти и трябва да се привлече частния капитал, без да се правят повече дългове. Трябва да помислим за нашите деца и внуци, защото те ще трябва да плащат направените дългове. Ако държавите е, членки е, прехвърлят е, средства към фондовете, ние няма да го взимаме предвид при изчисляването на дълговете. Наличните публични средства трябва да се използват за инвестиции на едно с частния капитал. Публичните средства могат да доведат до допълнителни инвестиции. В противен случай няма как да се създават работни места. Трябва внимателно да разгледаме възможните проекти. Новите инвестиции трябва да са привлекателни, без да са отъжнени допълнителна бюрокрация и да не са обвързани с някакви политически интереси. Първо, средствата, които искаме да представим днес, надграждат вече съществуващите средства. 630 милиарда ще бъдат освободени от структурните инвестиционните фондове. Тези средства, които представяме днес, надграждат средствата предоставени от от ЕЦБ. Европейската инвестиционна банка е прехвърлила 180 милиарда евро и ги е насочила към реалната економика. А тези средства са в допълнение към вече съществуващите проекти в инфраструктура, иновации и подпомагане на малките и средни предприятия. Много е важно, че тези средства са в допълнение към това, което могат да направят държавите членки сами за себе си. Държавите членки трябва да подкрепят инвестициите и в околната среда. Трябва да се поемат по-големи ангажименти, свързани с структурните реформи. Нека да обясна каква е а, моята визия за това къде трябва да отидат тези средства. А, те трябва да са в полза на децата в целоники, които да могат да учат в нови класни стаи, да се влеят в болниците в Европейския съюз, където да се ползва модерно медицинско оборудване. Да може хората, които се ползват хибридни автомобили, да могат да ги зарежат по а, пътя, да се влеят в а, а, предприятия, които се занимават с технологичния процес и се занимават с енергийно ефективни иновации. Необходимо е тези пари да послужат за увеличаване дела на ВИ, за модернизиране на инфраструктурата, да се подобри ам, преработването на отпадъците, необходимо е да, да има по-бързи широколентови връзки, необходимо е да инвестираме в нашето образование и в иновациите, защото често тези области не разполагат с достатъчно средства. Необходимо е да се обърне внимание и на социалните услуги. Говорим тук за едно предизвикателство, за едно цяло поколение. Как ще функционира всичко това на практика? Средствата няма да паднат от небето. И нямаме машина, с която да печатаме пари. Трябва да привлечем капитал и да го накараме той да работи за нас. Днес създаваме нова архитектура, която ще а, даде възможност да се осъществи нашата идея да, и, да изградим капацитет, който да доведе до създаването на нови инвестиции. Три основни стълба а, са създадени. Първо, да се създаде нов европейски фонд за стратегически инвестиции, финансиран от европейския бюджет, от, ЕЦ, от ЕИБ и от а, националните бюджети. 300 и 50 милиарда ще бъдат мобилизирани през следващите няколко години. Някои казват, че това не е достатъчно. Трябва да ви припомня, че това е най-голямото усилие, което е положено в последните години, за да се мобилизира бюджета по такъв начин, че да доведе до допълнителни инвестиции и то без да се променят правилата. Знам, че някои от вас са обезпокоени от въздействието върху инфраструктурата и научно-изследователската дейност. Ние ам, пренасочваме пари от ам, други програми, като тази за свързване на Европа и че в тези програми се губят пари. Това не е така. Ние не преместваме парите от едно място на, други, а, на друго, ами ние искаме да оптимизираме въздействието при, от използването на тези средства. и така ще се отключат по-големи ползи от инвестирането на тези средства. Уважаеми дами и господа, вторият компонент от тази програма е следният. Създаваме един проект, който се съпровожда от програма за техническа помощ и инвестиции, които да доведат до изпълнението на проекти, които да създават растеж. Това е, не е работа на, политиките, на политиците да избират проектите. Трябва да сме по-скромни. Специалистите трябва да се занимават с това нещо. Тези хора, които имат опит и управленски способности в тази област. Трябва да има комисия, отговаряща за инвестициите, която да разглежда всеки проект от економическа и социална гледна точка и да се види какви ще са ползите за Европейския съюз от съответния проект. Третия компонент е свързан с е, една амбициозна пътна карта, чрез която да се привлекат инвеститори. Това е, е изключително важно. А, е, така ще се намали администрацията и а, е, ще се преодолеят а, е, препятствията. Не говорим тук само за финанси. Тук става въпрос за всичко, за правните рамкови условия, които също са важни. ЕИВ през последните години си свърши много добре работата и аз съм доволен, че банката ще бъде основен партньор, който ще участва в тази инвестиционна програма. Три пъти А е рейтинга на банката. Без Европейската инвестиционна банка нямаше да се стигне до тази инвестиционна програма. И искам да благодаря на председателя на банката за тясното сътрудничество през последните месеци и седмици, бих казал. Още през юли преди да бъда избран за председател на комисията, с председателя на банката водихме интензивни дискусии по този проект. Дами и господа, е, трябва да се направят някои важни стъпки. Обаче те трябва да бъдат направени веднага, защото ние стоим в самото начало. Искам да отправя един апел към всички, които искат на Европа да стане по-силна. В Европа да бъдат проведени реформи и Необходимо е също така държавите членки да изпълняват своите задължения, когато говорим за инвестициите в Европейския съюз. Фондо. Фондовете също ще допринесат за ам, финансиране на проектите. При при ам, изчисленията, които се провеждат в рамките на пакта за стабилност и растеж, тези публични средства, които се вливат инвестиции, няма да бъдат включени в сметките. Нещата са много прости. Повече растеж в Испания е нещо добро и за повече растеж във Франция. Повече растеж във Франция означава по-добри възможности е, в други държави членки, например в е, Федерална република Германия. Необходимо е да сме солидарни с е, всички. 315 милиарда е обема на инвестициите. Това не е тавана обаче. Обаче, когато фондът се наложи, в това съм сигурен, ще преминем и този прак. В Европейския парламент, както и в Европейския съвет, имаме нужда от възможно най-широка подкрепа за тази инвестиционна програма, за да може тя да бъде изпълнена с живот. В Европа имаме нужда от наистина висококачествени инвестиции. Уважаеми господин председателю, дами и господа, за мен е важно Европейския парламент да поеме ангажимента да създаде или да ускори създаването на правните рамки, необходими за този инвестиционен план. Необходимо е през юни следващата година вече да пристъпим към действия така че да можем да женем възможно най-бързо на плодовете на нашите успехи. искаме възможно най-бързо в Европейския съюз да се създаде растеж. ще ви информираме редовно за дейностите предприяти по фонда. Европейската инвестиционна банка също ще изготвя редовни доклади и ще ги представя на компетентните комисии в Европейския парламент. Имаме нужда от политическа подкрепа. Нямаме нужда от политизиране на този план. Нямаме нужда от политически игрички нямаме нужди от списък с желанията на държавите членки. Това е един вид изпитание за доверието в Европейския съюз и една възможност да се засили доверието в световните капиталови пазари. Този план има нужда от гъвкави механизми, които да са ам, привлекателни за инвеститорите. Този план трябва да може да се адаптира към новите условия. И имаме нужда от нещо, което трябва да бъде осъществено по такъв начин, че всеки да поеме своята отговорност. Правим това предложение по-малко от месец след като ам, комисията започна своята работа. Ние а, представиме нашия план и очакваме вашата подкрепа. Този план ще бъде продължен и до 2018, 2019, 2020 година. Господин председателю, това е един план за инвестиции, който да подсили нашата економика. Europe, job creators, to give a boost предприятия. Госпожи и господа, ние залагаме на финансовата дисциплина, на преструктурирането на иновативни инструменти и планове за инвестиции. Мобилизиране на всички нива на управлението, това е част от мозаиката, за да можем да попаднем в този а, благоприятен кръг на развитие. Средства, проекти и инструментариум да изпълняваме правилните проекти. Има милиони европейци, които след дълги години застой са загубили своята надежда. Нужно е да има мащабни инвестиции, за да можем да устоим. Трябва да вървим в правилната посока и да не обръщаме поглед назад към миналото. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин Юнкер. От името на ЕИБ, господин Хойер. Благодаря, господин председателю. Благодаря за тази е, чест днес да мога да се изкажа пред Европейския парламент. Ще кажа, че ние изцяло подкрепяме това предложение, представено от господин Юнкер преди няколко минути. Ще вземем съответните решения, за да можем да задействаме нещата и в е, Европейската инвестиционна банка. През декември на съвета на економическите и финансови министри се говори за този план. Той ще бъде представен официално на срещата им през декември. Трябва да се запълни тази дупка в инвестициите. Тези пропуски в инвестирането всъщност доведаха до осъзнаването, че от 7 години вече Европа изостава, що се отнася до инвестициите спрямо от 2007 година. Спада е с около 20% и той продължава. Освен това, почти 15 години Европа страда от недостиг в иновациите спрямо конкурентите. Нашите конкуренти не са в Европейския съюз, те са извън него и спрямо някои от най-напредналите от тях ние изоставаме с вече 15 години с 1,5%, що се отнася до инвестициите в научно-развойната дейност. Ние трябва да предприемем някакви действия и за това аз предлагам на ЕКОФИН най-напред да бъде направено едно проучване, и да се разбере дали твърденията, че няма инвестиции и няма възможности за инвестиции, наистина е вярно. Своята работа, това проучване приключи едва преди няколко дни. Може би това е един списък с пожелания, но а, трябва да има проекти. Необходимо е да има проекти. И въпросът е защо не са преодоляни тези пропуски, защо държавите членки не са допринесли за преодоляването им, кои са пречките. Има рискове, ако има рискове, трябва да ги преодолеем. Ако има пропуски в регулаторната рамка, също трябва да ги преодолеем и се радвам да чуя, че председателът на комисията е готов да предприеме стъпки в тази посока. Необходимо е също така да има доверие, защото то е важно за инвестициите в Европа и отвъд Европа. Така че трябва да има поредност в действията. Трябва да уточним кои са пропуските в инвестиционната сфера, как да бъдат преодоляни тези пропуски и да намерим съответния инструментариум, за да постигнем това ако погледнем назад в историята, през изминалите 7 години на кризата от 2007 насам EAB всъщност осигури около 500 милиарда за инвестиции в Европа. До края на следващата година 100 милиарда нови средства ще бъдат ангажирани за инвестиции. Аз обещах през 2012 година а, пред Европейския съвет, че 18 пъти ще увеличим тази сума. Сега мога да ви кажа, че когато в, а, през декември следващата година ще трябва да докладвам пред вас, далеч ще сме надхвърлили тази сума. Преди кризата Директивата за кредитирането в публичния сектор и поемането на рисковете бяха уредени. Капацитета за публично разходване на средства а, сега застрашава дългосрочната конкурентоспособност, но а, за разлика от това обаче в ликвидността нямаме а, проблем и средствата са на лице за изпълнението на проекти. Има някои сегменти обаче на пазара, които са рискови поради новите капиталови изисквания и също така има притеснения относно инвестирането в МСП, защото там средата е много различна в Европейския съюз и ние трябва да подходим по различен начин. Много е важно тези пречки пред пазара, тези бариери да бъдат преодоляни. Решението ще бъде намерено чрез инвестиционния план и новия фонд, който комисията току-що предложи. Аз на екофиния на Европейския съвет ще предложа ЕИБ да допренесе а, с 5 милиарда а, евро с което ще допълним 16 милиарда от европейския бюджет, разбира се, след одобрението на съвета Европейския парламент. Новото предложение позволява на ЕАБ да влага в по капиталово натоварени проекти, да използваме наличните вече структури и това е едно предимство. И аз си давам сметка, че вие ще трябва да вземете ключови решения и съвета ще трябва да взема ключови решения. Всичко това ще отнеме време, преди всички структури да бъдат изградени и да сме в състояние да преодолеем недостига и дефицита до 2015 година. Нека кажем ясно, този нов ангажимент на Европейския съюз ще разчита на експертните умения на ЕАБ. 10% от нашите инвестиции са извън Европейския съюз. Това означава, че имаме ценен опит и можем да бъдем ценен партньор на Европейския съюз по изпълнението на политиките в различни сфери новата инициатива на комисията наистина може да мобилизира нови средства за инвестиции в Европа, е Европейската инвестиционна банка си дава сметка, че това не е панацея за всичко, но то е един конкретен принос за преодоляване на пропуските в инвестиционните нужди на Европейския съюз и знае, че ние можем да променим нещо. Благодаря, господин председателю. Благодаря, благодаря ви, господин Хоя. От името на ЕНП председателят Вебър има думата. Господин председателю, господин е, Юнкер, господин Хоер. Имаше обещание, което направихме и ние, господин Юнкер, по време на предизборната кампания, че ние ще поставим гражданите в центъра на нашето внимание. И е добре, че днес не говорим за някакви абстрактни понятия, ами говорим директно за предприятията, които искам да инвестират, за хората в Европа. Занимавам се с ам, съвсем реални проблеми. Искам да благодаря на комисията, че е, е днес тук в пълен състав. Това показва колко сплутена е тази институция и представянето на инвестиционния пакет се случи днес, тук, след вчерашното решение, след днешното решение, което ще трябва да се вземе. От името на ЕНП е, по време на дебатите имаше някои основни теми. Първо да се мобилизира частния капитал и това е по-добре, отколкото да се правят нови дългове. Този основен принцип е ни е водил през последните седмици и месеци по-добро разходване да има на средствата, по-ефективно да бъдат използвани те, необходимо да се използва опита при мобилизирането на частния капитал. Е и Б, господин Хойер, вие знаете, че а, при метода, който се използва, възникват един-два въпроса. Например, ам, проекти, които ам, не са ефективни да се включат в а, този пакет, това няма да е от полза. Ние искаме частния капитал да бъде гарантиран и чрез него да се създават нови инвестиции. Знаете, че в комисията има някои от все още отворени въпроси, които трябва да бъдат изяснени с помощта на експертите. Трябва да има основни критерии и рамкови условия, съгласно които ще се финансират тези проекти и те са свързани с политически решения. Обръщам се към съвета. Моля ви, ам, Направете това, което е необходимо, за да се премахнат препятствията и да може плана да бъде приведен в действие. Е, има неща, които все още трябва да бъдат обсъдени и проблеми, които да бъдат разрешени. Уважаеми колеги, дами и господа, парите сами по себе си не разрешават проблемите. Това каза и господин Юнкер съвсем ясно. Уважаеми колеги, инвеститорите се връщат към Европа. Виждаме, че се инвестира в Португалия, в Ирландия. Миналата седмица бяхме в Латвия с ЕНП и там също се инвестира. Защо се инвестира там? Защото в тези страни през последните години са проведени структурни реформи. И обществата са се променили. Те са се адаптирали към глобализацията проявена е смелост за провеждане на тези структурни реформи. Ние също трябва да дадем своя дан, що се отнася до конкуренцията на европейския пазар, да има сигурност на вътрешния пазар. Говорим не само за националното, но и за европейското ниво трудовите пазари също не трябва да са толкова закостеняли. В Германия също е така. Няма какво да се очудваме, че не се инвестира при такива условия. Ето защо всеки трябва да даде своя принос към провеждането на структурните реформи. Необходимо е да създадем ам, едно добро бъдеще на нашия континент. Стабилните бюджети и ам, разумното разходване на средствата са ключът към създаването на растеж. Защото ако се върне кризата, това ще е най-големият бич за инвеститорите. Господин Юнкер ни представи днес едно много убедително предложение. Искам да помоля тези, които ще изразят критика, първо да си помислят и да предпочитат конструктивния подход. Защото много е лесно да се представят проблемите без да се има нещо конкретно предвид. Да, предложението е много добро и то ще бъде допълвано. За това ви моля за градивна критика, за малко оптимизъм, който е необходим в този момент. Уважаеми колеги, по отношение на съвета мога да допълня нещо. Предложението ще бъде обсъждано на срещата на върха през декември. Моля ви, имайте предвид, че Европейския съюз трябва да държи на обещанията си и с общи усилия ще можем да предоставим тези 315 милиарда евро. И така, отделните държави членки ще имат стимул да ам, предоставят допълнителни средства. Уважаеми колеги, НП застава изцяло зад предложението на господин Юнкер и Европейската комисия. Ние искаме да изпратим това послание към граждан Европейския съюз, че днес е един добър ден за Европа. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите има думата председателят Питела. Благодаря, господин председател. Преди пет години мантрата на комисията Барозо беше стабилност и бюджетни ограничения. Днес председателят Юнкер избра парламента да представи своя план и го поздравяваме за това. За предприятията, за инвеститорите, за гражданите, за предприемачите не са толкова важни техническите детайли. Важно е друго. Преди пет години имахме един лозунг, днес имаме друг. Растеж и работа. Какво можем да очакваме? Ние, социалистите и демократите, изразяваме своята подкрепа за комисията в избрания път. Това не трябва да е риторика. Трябва ясно да се подчертае, че етапът, който започва днес, е плод на нашата политическа битка. Преди всичко в метода, свърши времето, а, когато а, всички договорености се правиха зад град, закрити врати от правителствата на държавите членки. Сега вече сме стигнали до точката, от която няма връщане, в която парламентът вече играе решителна, активна роля. Трябва да подчертаем и активната роля на Европейската инвестиционна банка. Изисква се една база от публични е, финанси, и не толкова да се вторачваме в онова, което ни казват агенциите за кредитен рейтинг, а да се вслушаме в това, което искат гражданите. Те искат да се запазят създадените работни места. А това е записано в нашето предложение за плана, който представихме на Юнкер. Да се направят инвестиции не на хартия, а такива, които реално се създават на практика. Струва ми се, че днес поехме по правилния път. Но те първа предстои още много да се направи. Гражданите е, трябва да знаят, че за нас приоритет е една енергична трансформация, е, едно преобразуване, което ще промени нашето общество. И трябва да възприемем обща база, независимо от а, а, различия и интереси, които ще доведат до общото ни развитие. Аз не искам да бъда а, като Касандра, а, която а, вещае лоши пророчества. Напротив, искам само да предупредя, че ще се изискват много усилия в приоритетни инвестиции, а за тях са необходими големи средства. Публичните е, финанси е, са най-основната капиталова база. Първоначалните 20 милиарда са добра отправна точка. И трябва да се насърчат държавите членки е, да направят своя принос към този план, като имаме предвид, че съвсем ясно трябва да се каже, националните вноски на държавите членки няма да влизат в е, изчисленията, които се правят е, за е, дефицита и дълга по пакта за стабилност и растеж. Ето това трябва да бъде ясно. Това е един исторически поврат. Защото ние не искаме да променяме правилата, колега Вебер. Не, но ние искаме да бъдем гъвкави защото задачата на политика е интелигентно да прилага действащите правила. Иначе ние ще бъдем ни счетоводители, а ние не сме такива. Ние не сме счетоводители, а сме политици. Затова е толкова важно да подчертая гъвкавостта. Не може да се продължава с половинчати мерки. Съвършенно ясно трябва да кажем, че публичните инвестиции ще подкрепят европейски проекти и те няма да се включат в изчисленията на дефицита и дълга по пакта за стабилност. Мисля, че ние имаме един последен шанс. И в такъв случай трябва да се рискува, трябва да се заложи всичко, на което сме способни. Ние подкрепяме а, е, плана, а, е, даваме своите предложения, ще продължаваме да го правим и както вече беше казано, е, ще има едно удължаване от 3 години и а, днес а, сме в началото на този процес. И е много важно а, повече от всякога да а, поддържаме справедливостта и равно, поставеността. Вие говорихте за солунските ученици и ги а, е, сравнихте с а, е, е, учениците в Лисабон или в а, а, Мадрид а, или за болниците. Трябва смелост, трябва кораж, за да можем да постигнем справедливост и тук. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die EZ благодаря от името на ЕКР господин Камал. Благодаря, господин Юнкер. Ние всички гледаме към бъдещето, а не към миналото и харесах вашата аналогия. Трябва да а, стимулираме растежа, а не да се получи така, че чрез нашето поливане а, да настъпи потоп. Това, от което наистина се нуждаем, са подробни отговори на нашите въпроси. Разговаряла съм с инвеститори в миналото и съм ги питал какво им пречи. Един голям а, институционален инвеститор а, се включи в такъв разговор. Той инвестира 600 милиарда, но те не съзират никаква възвръщаемост на вложенията си. И също така занимаващите се с рисков капитал също отказват да инвестират, тъй като капиталовите пазари не са привлекателни поради директивата. Онзи ден говорих с един немски индустриалец и попитах защо еврозоната по-добре привлича средства, отколкото страните извън еврозината. А, съжалявам, тук обърнах аргумента, но а, какво всъщност е това, което пречи? Това е важният въпрос. Ключът към този пакет от мерки е да отключим възможностите за инвестиции, да не говорим само за пари. Трябва да предприемем нещо, за да има реформи, а, за да можем да привлечем тези инвестиции. Ще ви дам няколко примера. Преди няколко години разговарях с една британска компания, която искаше да инвестира в Италия. 11 е, години са е, полагали усилия да инвестират е, в такива терминали за втечнен газ. Друг пример ще ви дам милиони евро публични средства са, са влели в а, летище и а, 44 месеца по-късно нямаме нищо на лице. Така че въпросът е как да привлечем частните инвестиции, без да накоплатеца да поема основното бреме. Какво да направим, че частния инвеститор да печелят, но да не губят да накоплатците? и да няма повече такива провалени инвестиции. Това са въпросите ни към вас, господин Юнкер. Дайте ни подробна информация. Кажете ни защо частния сектор в момента не инвестира и едва тогава бихме могли да ви подкрепим. Благодаря. Сега от името на АЛДЕ господин Ферховща. Е, това не е единственото неоткрито летище, но както и да е. Въпросът е същия. Мисля, че е, добре е днес да чуем това предложение. Вашия план е да започнете на 1 юни 2015 година. Нали това е идеята? и тогава фондът може да започне да действа. Радвам се, че вече не говорим това, което пет години повтаряме. Едно и също говорим за милиони, за проектни облигации. Сега вече говорим за нещо конкретно, за нещо реално, за недостига в инвестициите. 700 милиарда. Това е огромен недостиг. С 14% има а, намаление на а, инвестициите. И това е една стабилна тенденция. Трябва а, много сериозно да поставим този въпрос. Три основни момента, които трябва да откроим, за да може планът да действа успешно. Първо, инвестиционният план, господин Юнкер, не трябва да се разглежда в изолация. Според мен в началото на годината, когато правите законодателни предложения, трябва да бъдат свързани не само с този въпрос, но и с някои допълнителни важни теми. Преди всичко структурните реформи в държавите членки. Господин Вебер даде достатъчно примери, пазара на труда, пенсионното дело. Ако щете и условия трябва да поставим. Нека да а, говорим пределно откровенно. някои ще се поколебаят да правят инвестиции в държави, които самите те не желаят да се променят. Само структурните реформи ще могат да улеснят тези инвестиции и предложения за тях трябва да се направят още в началото на годината в цялостния пакет. Има и втори елемент, а то е отварянето, либерализирането на нашите пазари. В цифровата област, в енергетиката, не е достатъчно да има интерконектор между Испания и Франция. За какво ни е той, ако нормативната уредба във Франция не позволява ползване на енергодоставки от Испания? Същото въжи и за цифровия пазар. Ако продължаваме да имаме 28 национални надзорни органа с различен режим, ами забравете за единен пазар. Само ако той е единен, тогава ще имаме производителни инвестиции. И трето, за капиталовите пазари, ето тук е господин Хил, е, единството а, на капиталовия пазар а, е много важно – когато правите инвестиция в Обединеното кралство, да знаете, че е, тя ще е, има същите гаранции в Италия. Трябва ни е, регламентиране, което да доведе до еднообразност на пазара, еднакви стандарти, еднакви условия. И така ще може да функционира пазара. Честно казано, Носят се слухове, че за пореден път ще се влагат публични средства. Не е така. Няма пряко да се влагат публични средства, а ще се създаде гаранционна схема. По този начин само се създават гаранции, дава се възможност да се привлекат средства от частния сектор. Европейската инвестиционна банка участва. Вие дадохте е, вашето предложение. Ако 28-те държави членки също се включат в гаранционната схема, ще имате много повече е, от тези 20 е, милиарда гаранционна схема, която е, е, сега се предлага. И аз се обръщам към италианското председателство. Поставете този въпрос на следващия съвет през декември. Скъпи колеги, не е ли необходимо всяка държава членка да бъде задължена да участва в тази гаранционна схема, за да се е, развиват инвестициите в Европа? Това е основното ми послание. Можете, всички държави членки могат да допринесат, е, за да се постигне огромен успех. Например, държавите членки могат а, а, да предвидят а, такива данъчни облегчения, които а, да стимулират а, много инвеститорите, не само институционалните. Какво получавате от парите си, ако а, ги държите на а, влог в банката? Почти нищо. Толкова ниски са лихвените проценти. Но ако се работи по линия на данъчната политика в държавите членки, постиженията ще бъдат много по-големи. И в заключение, искам да кажа следното. Нека да не следваме сляпо желанията на държавите членки. Един дърпа към едно, друг към друго. Важното е с участието на Европейската инвестиционна банка по плана на комисията да се увеличат инвестициите. Благодаря ви много. От името на Обединената левица господин Папа Димулус. Δυστυχώς το περίφημο πακέτο των 300... Благодаря ви. Господин Юнкер, този ем, пакет от 300 милиарда евро вие не го обещахте още през юли, но това е един празен пакет. Това е капка в морето. Вие искате 16 милиарда от европейския бюджет и ам, 5 милиарда от инвестиционната, Европейска инвестиционна банка. А сега ни обещавате, че искате да постигнете ефект на лоста ам, 15 пъти. Смятате ли, че някой на този свят ще ви повярва предвид риска от нова рецесия и дефлация в Европейския съюз? Ще може да увеличите този ефект на лоста 15 пъти. И е, има економически министри, които ви подкрепят и които казват, пакета на Юнкер е много добър. Дори и тези економисти смятат, че са необходими свежи средства, за да може във времена на рецесия и стагнация да се постигне растеж. Без свежи средства няма как да стане това. Господин Ферховщад каза, че инвестициите са спаднали с 15% след кризата, а в някои държави членки обаче все пак има увеличаване на инвестициите. Защо? Защото в тези страни се ползват а, свежи средства тези 500 милиарда евро, които предлага господин Юнкер да се използват от ЕСМ. Но след това пък не беше така. Вие споменахте децата от Солун, децата от моя страна. В моята страна има 60% безработица сред младите хора и има хуманитарна криза. А е, вие говорите за този пакет а, сега, в, е, който да се изпълни в Европейския съюз, в една Европа, в която Германия има най-голяма власт и хората са бедни. Monsieur je dois vous благодаря, господин председателю. Бих искал да отдам дължимото на господин Юнкер за това, че ни представи началото на някакъв инвестиционен план. Спазихте даденото обещание, така че ви благодаря за това. Вие казвате, че липсват инвестиции. Това е вашата диагноза. На какво имате предвид под инвестиции? не инвестиции в смисъл на е, онези, които са брокери и търгуват на а, фондовата борса. Инвестициите а, е, се вливат в различни балони, фондовия пазар през изминалите години а, всъщност не се вливат милиарди инвестиции за ядрени централи, провалили се строежи на летища. Това не са инвестиции. Изграждане на паваж в Мадрид или Дъблин е, това е само позициониране на средствата без е, допълнителна изгода. За нас инвестиция означава влагане на финансови средства в човешки ресурси, например. И именно тези инвестиции трябва да поддържат и достоинството на хората. Тези инвестиции трябва да са инвестиции в социално сближаване, образование, научно-изследователска дейност, обучение, инфраструктура. Това са инвестиции. А вашият план като че ли а, покрива някои от тези изисквания, но тези 21 милиарда средства, които вече са ангажирани и са на лице, всъщност ще постигнат нещо само ако има привлечени е, средства, за да се достигне сумата от 315 милиарда, според думите на Европейската инвестиционна банка. Ако а, е, наистина има е, фактор на мултиплициране на ефекта от 15. И по принцип този план като че ли се стреми да постигне следство, сред, следното. Публичния сектор да осигури покритие на загубите и печалбата ще се приватизира. Сигурно ви звучи познато. Намеренията са добри, И бих е, искал е, ние, зелените, да работим градивно с Манфред, е, но трябва да спрем с спекулациите, да затворим това казино, да не се опитваме да печелим много пари при нисък риск, а да влезем в реалния свят за да можем наистина да влеем реални средства. Европейската инвестиционна банка говори за вливане на милиарди в економиката. Само 5% идват от реалната економика, 95% от тези средства се генерират от различните балони. 21 а, милиарда а, евро можем да ги съберем, ако се плащат данъците. Така че данъчните измами трябва да бъдат отразени във вашия план. Ние всъщност субсидираме изкопаемите източници на енергия, би трябвало всъщност да субсидираме полезни инвестиции, за да се направи прехода в околната среда основни линии, не, не бива всеки е, ден да вливаме по 1 милиард евро в енергийната система на господин Путин. Uh, Благодаря. Мислих си, е, че коефициентите в лондонското Сити, когато се говори за съотношение собствени привлечени средства, са завишени, но това, което чух, просто надминава всякакви очаквания. ОИСР признава, че еврозоната е в тенденция на устойчива стагнация. Господин Юнкер, вие предлагате едно решение, но за съжаление то не е стабилно. Това е, ако трябва да се изразя с грубия език на търговците на автомобили втора употреба, това е таралясник, който трябва да се бракува. В Великобритания можем да запазим около 1 милион работни места при едно внимателно отношение към обменния курс. А милион работни места бяха загубени в Гърция и в Испания поради финансовата криза и решенията, които бяха взети за преодоляването й. Но да се живее с един и същ валутен курс е нелепо. Не може да се прилага във всички страни. Позорно е това, което се прави в Южна Европа. И мисля, че Европейския съюз се свързва с този образ на економика, която е дефлационна. Дали 20 милиарда, дали 300 милиарда, това няма никакво значение. Вашите имперски амбиции обостошават един континент с голям потенциал. Господин Юнкер, вие е, играете на дядо Коле да идвате е, преди дори е, да е настъпила по календар, но подаръкът не е това, което очаквахме. Сега господин Анеманс. Не смятам, че ще преувелича господин Юнкер, когато кажа, че този пакет е един фарс. Това е една сбирщина от различни неща, които са хвърлени в един кюб и отгоре са залепени нови етикети. Всичко това е безполезно и освен това, това е ам, покрито от така нареченият ливарич. 28 държави членки, 315 милиарда евро. Това ми се струва като някакъв фокус. Ам, както изглежда, най-големият проблем е, че а, вие искате да се а, държите здраво за мястото си, въпреки възникналите проблеми. При такива важни въпроси, които все още са открити, не може да се говори за други неща. Вашият най-голям проблем е, че загубихте доверието и комисията се управлява от човек, на когото вече нямаме доверие. Министър Падуан от името на съвета има думата. Сеньор президент, Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, е, е, уважаеми господин председател на комисията, предложеният е, план за растеж предизвиква удовлетворение като едно предложение за да се спре тенденцията към намаляване. Има сериозен риск за да се стигне до стагнация и твърде ниски проценти на инфлацията за твърде дълъг период от време. Необходимо е и е възможно за цяла Европа да се обърне тази инденция. Председателството на съвета в лицето на Италия посочва три стълба – структурна реформа, по-голяма интеграция на Европа в отношенията с външни страни и инвестиции. Инвестициите имат първостепенно значение, ако Европа отново иска да излезе на пътя на растежа, за да може да се реагира от страната на търсенето в един средносрочен план. Както добре знаете, спадането на инвестициите през последните години е, е много рязка и е, се превръща в трайна тенденция. Необходими са структурни мерки и на национално равнище е, в 28-те държави членки, както и на европейско равнище. Економическата среда трябва да е благоприятна за рентабилни инвестиции, за да може да има разпространяване на положителния ефект на единният европейски пазар. Но трябват реформи и на европейско равнище. Е, да не, забравим, да не забравяме банковия е, съюз и автоматичния обем на информация е, в финансовата и бюджетната област. Тук е, трябва да го допълним е, не само с обмен на информация, но е, и на данни, на предложения на инвестиции. Така ще могат да се обслужват проекти. Мисля, че не е правилно да се каже за какво служат инвестициите. Във е, е, всички случаи е, те са не само за реализиране на проекти, но и постигане на по-големите цели. На Екофин вече беше подчертано, че съветът, Европейската инвестиционна банка, комисията, държавите членки могат да създадат един модел за бъдещето. Програмата, представена от председателя на комисията, предвижда една решителна роля на инвестициите за растеж – и е, така може да се постигне един все по-засилващ се ефект от тези инвестиции за един по-дългосрочен период от време. Е, съветът и по-специално Екофин е готов да направи това, което е необходимо. Също така, както мнозина припомнят, да бъдат привлечени и частни и публични инвестиции за да може да се постигне един по-голям ефект от инвестициите, трябва да имаме по-голям коефициент на привлечените средства. Като знаем обаче какво е равнището на съвкупния дълг, времевия хоризонт за предприятията се скъсява, финансовото им положение отслабва и това намалява склонността за инвестиции. Ето тук могат да дойдат публичните инвестиции, които да насърчат участието и на частните. Програмата за реформа, за подобряване на економическата среда трябва да въведе и допълнителни економически и финансови инструменти. Тук се оформя и една идея за съюз на капиталовите пазари, на банковите системи, включително и на частните банки. Трябва да се развият и други инструменти, освен действащите в момента. И преди всичко трябва да посочим първостепенната роля на Европейската инвестиционна банка заедно с националните банки за развитие вече установеното тясно сътрудничество между тях може да се засили още повече, за да се засили техническия капацитет за подбор на проектите, които ще бъдат финансирани по този начин. Известни са а, приоритетните сектори енергетиката, инфраструктурата, всички тези е, сектори, е, които е, ще доведат до преобръщане на спадащата тенденция за инвестиции в Европа и ще ни дадат възможност за растеж в дългосрочен план. В заключение искам да кажа, че не бива да се работи прибързано. Гражданите на Европейския съюз са разочаровани. Не бива да расте това разочарование. Много важно е да се обмислят предложенията и същевременно има много елементи, които могат да се извършат още в момента. Вече избраните проекти да се финансират, което ще бъде един много ясен сигнал за доверие на обществото в този нов план. Тук говоря на равнището на Европейския съюз, но по такъв начин ще може да се увеличи и притокът на частни инвестиции. Спадането на доверието на европейските граждани е проблем, с който трябва да се занимаят институциите национално на европейско равнище. Председателя Юнкер представи днес едно предложение, което е важна първа стъпка в економическата и политическата област, за да може да гарантираме растеж и работни места в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Бадуан. Сега отново от името на комисията, съместник председателят Катайн. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за ценния ви принос. Ние самите трябваше да се съсредоточим върху засилено сътрудничество, за да стане реалност този план. Днес комисията на господин Юнкер изпълнява първото обещание, което дадохме, когато се сформирахме. Ние залагаме на един инвестиционен план, който ще промени начина на инвестиране на публичните средства. Има достатъчно ликвидност, лихвените проценти са ниски и няма напрежение на капиталовите пазари. В същото време има реално търсене на изпълними инвестиционни проекти, но инвестиции няма. Има огромно разминаване. Бяга се от риска и това задушава инвестициите. Публичните власти биха могли да изиграят жизнено важна роля в тази схема на търсене и предлагане, за да може да се осигури принос за постигане на общите ни приоритети в енергетиката, транспорта, научно-развойната дейност. За да успее, Европа трябва да бъде единна и иновативна. Почитаеми депутати, ние не бихме могли да изпълним подобна мащабна програма без подкрепата на този парламент. Разчитаме на вашата подкрепа. Амбициите са ни високи и в същото време отправяме едно послание, че сме чули гласовете на избирателите. Днес ще обърнем внимание на допълнителните финансови възможности. Но това няма да е достатъчно само по себе си. Както казах по време на изслушването, не искам просто да изпиша някакви цифри на хартия или да ги осигуря тези средства на практика. Трябва реформа на инвестициите в Европейския съюз. Трябва да положим усилие да има реални инвестиции в реалната економика, така че да създадем действителни възможности за Европа. Инвестиционният план е един триъгълник. Състои се от три части. На първо място, всяко евро, което бъде инвестирано, ще доведе до максимален ефект в реалната економика. За да постигнем това, ще бъде сформиран Европейския инвестиционен фонд, заедно с Европейската инвестиционна банка капитало, капитали ще бъдат допринесени, ще бъдат донесени на стойност от 21 милиарда. Капацитетът за кредитиране на този фонд ще превишава над 60 милиарда за реалната економика. Те ще бъдат насочени към високо рискови инвестиции в определени, в, а, определени страни. Високо рисковите инвестиции ще бъдат гарантирани този вид е, кредитиране ще бъде осъществено от Европейската инвестиционна банка. Средствата ще бъдат използвани за дългосрочни стратегически инвестиции, а също така и дългосрочно финансиране за МСП. Фондът, който ще бъде гарантиран, ще привлече допълнително инвеститори, които ще бъдат привлечени поради ниския риск. Ще използваме и ефекта на мултиплицирането, за да можем да освоим средства от публични и частния сектор, надвишаващи 300 милиарда. Това е една консервативна а, прогноза, изчислена на базата на опита на Европейската инвестиционна банка. Тук става дума всъщност за реални инвестиции. Няма смисъл тук да се говори, че това не са били реални средства. Ще бъде създадена възможност за кредитиране с публични средства на стойност 60 милиарда и така ще бъдат създадени работни места. А, това не са скъпи средства, които ще навредят на публичните средства и няма да бъдат дълготрайни. Ние трябва да изпълним своето задължение. На следващо място трябва да се включат а, държавите с техните правителства и ние окоръжаваме държавите членки да направят това. А, техният принос а, ще се основава на това, че могат да използват структурните фондове и ще се удвои размера на средствата. Към момента 92% от структурните а, фондове а, се вливат в определени схеми. Това трябва да бъде променено. Трябва да освояваме тези средства по по-добър начин, за да има реален ефект върху економиката. Почитаеми депутати, господин председателю, ядрото на тази а, програма а, залага на политически а, избор. А, възможност за кредитиране, това е що се отнася до средствата, или от друга страна най-ефективно е да използваме а, средствата, да създадем по-голям капацитет за кредитиране. Този избор следва да го направим. Това е нов подход на европейско равнище, да променим начините по които се освояват публичните средства. Вторият стълб е, изисква тези средства да стигнат до реалната економика. В Европейската инвестиционна банка се създава прозрачност при предоставянето на средства и се ускоряват възможностите за техническа помощ, структуриране и използване на новаторски финансови инструменти. Това очакват инвеститорите. Средствата са на лице, но инвеститорите се нуждаят от висококачествени проекти и прозрачност при предоставянето на информация. Комисията, Европейската инвестиционна банка и а, държавите членки вече разполагат с хиляда проекта, които подлежат на оценка. Необходими са ни стабилни инвестиции за бъдещето. И по тази причина ние предлагаме това съчетание от мерки на европейско равнище с дългосрочна защита, за да можем да изпълним своите дългосрочни стратегически цели. Желанието ни е в дългосрочен план да има устойчиви инвестиции. На второ място трябва да преодолеем бариерите пред инвестициите, да ускорим усилията за по-добро регламентиране – Необходима са структурни реформи за създаване на по-благоприятна инвестиционна среда и създаване на работни места. Нужен е единен пазар в цифровата сфера, енергетиката и сферата на услугите. Трябва да преодолеем регулаторните пречки пред инвеститорите. Много са фирмите, които създават цифрови продукти. Те се нуждаят от единен пазар. В Штатите има такъв, но не тук. Има много, които са готови да инвестират в енергийния сектор, но ако няма енергиен съюз, това не може да стане лесно. Единният пазар трябва да е такъв и по отношение на услугите. Подкрепям колегите комисари по изграждането на единен пазар в цифровия сектор и в сферата на транспорта. Работя в тясно сътрудничество с комисара Хил за единния пазар, за да може да бъдат обслужвани компаниите по-добре, особено МСП, и да не зависят толкова много от финансиране от банките – единния пазар, това е третия аспект на това триединство, е изключително важен и можем да променим Европа по този начин за винаги. Разбира се, това няма да стане бързо, но с общи усилия и решимост можем да го постигнем. Това е нашата обща отговорност. Този инвестиционен триъгълник е необходим, за да има инвестиции в Европа. Всяка от страните укрепва другата страна на този триъгълник. Ние не искаме и не желаем да натоварваме накоплатеца. Трябват ни реални инвестиции, а не огромни суми пари, които стоят в банката публичните средства трябва да се освободят от фактора страх, защото инвеститорите са там и чакат своята възможност. Трябва да задвижим нещата. В момента, в който това стане, нещата ще тръгнат в правилна посока. Ние съответно очаквам от държавите членки да дадат своя принос. За да успее този инвестиционен план, държавите членки трябва да подходят към вземането на решения с кораж. Този план не е панацея за преодоляване на кризата в европейската економика, но той е много важен. Ако изпълним всички три елемента в този план – бихме променили пейзажа в Европа по отношение на инвестициите, също така ще, го и престу... ще преструктурираме средата. Трябва инвестициите отново да заработят в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Катайнен. Приключваме дискусията по тази точка от дневния ред.